So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Уважаеми колеги, голямо удоволствие е за мен, като досегашен председател на Комисията по култура и образование, да председателствам началото на това заседание. Добре дошли, виждам много познати, пък и непознати лица – на всички ви най-сърдечно казвам добре дошли в Комисията по култура и образование. Нашата работа, сигурно съм, ще продължи в конструктивен дух, както е било и до сега. Когато аз председателствах тази комисия, първото ми задължение е да обявя създанието е за открито и да напомня на всички, че то се предава по интернет. Целта е на това очредително заседание да изберем бюро на комисията, председател и четири заместник председатели. Съгласно член 213 от правилника за дейността на парламента. Ще процедираме последният начин. Първо ще изберем председател и след това един по един четирите заместник-председатели. Имаме превод на всички официални езици, без датски и галски. Значи, минаваме към първа точка от дневния ред. Избор на нов председател. има някои замествания които имат значение за гласуването. Совко замества Алимов, за замества Полак, Кохут замества Ханес Хага, Колея замества Исис.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 заместници, които ще заместят титулярни членове на комисията. Господин Палък е тук. В такъв случай няма на негово място, да, има нужда да гласува неговия заместник. Има ли други, а, които заместват титулярни членове на комисията? Изглежда, че няма други такива. И искам се най-напред да ви съобща, че ако настъпят някакви промени, трябва да уведомите председателя преди началото на гласуването. Това трябва да бъде съобщено, подобна промена трябва да бъде е, съобщена на секретарята незабавно. Трябва да имаме най-малко 8 члена, за да имаме кворум кворума е на лице и сега можем да преминем към гласуването. Първо ви а, приканвам да направите номинация. Госпожо председател, за мен е чест да от името на НЕП да предложа нашата колежка Сабине Ферхаен за председател на комисията. Благодаря. Значи, ще отбележа, че Сабине Ферхайен е титулярен член на комисията, номинирана е от политическата си група. Допускам, че сте попълнила декларацията за финансови интереси и декларацията за кода на, на, на поведение. Има ли други номинации? Очевидно няма други кандидатури. Искам да попитам е, господа Сабине Ферхайен, приема ли номинацията? Да, в такъв случай, тъй като имаме само един кандидат, предлагам тя да бъде избрана с ръкопляскане. вие приехте и сте избрана и затова ще ви отстъпя председателското място. also... И аз бих искала да благодаря на всички. Благодаря ви за доверието. В началото на този законодателен период се започна работа и надявам се, че както в миналото ще работим в конструктивен дух в тази комисия. Сътрудничихме много добре, плодотворно. Била съм и по-рано член на тази комисия като редови член, като координатор, а сега ще бъда председател. Надявам се, че ще допринеса да продължим да работим в същият приятелски дух. Благодаря. И сега е, трябва да изберем първият заместник председател на комисията. Уведомена съм, че е, изборените заместници ще участват в гласуването. Трябва да попитам има ли промени в така обявените заместници. Ако няма такива промени, можем да преминем към гласуването. Ще ви напомня, че преди всяко гласуване ще трябва да, ако има промени, трябва да бъде незабавно оповестени. Необходимо е да са поне, присъстват поне 8 члена, за да имаме а, кворум. Имаме кворум и сега очаквам номинация на първи заместник председател. Предлагам колегата от Зелените, господин Ромео Франц. Познаваме Ромео Франц. Той е номиниран от групата на Зелените. Тази комисия се пада, на тази, този пост се пада на тях. Той е редовен член на комисията, е попълнен декларацията за финансови интереси и кодът за поведение. И бих искал да попитам кандидата съгласен ли е да бъде издигната неговата кандидатура. Има ли други кандидатури? Не виждам такива. Тъй като има само един кандидат, предлагам той да бъде избран с ръкопляскания. Поздравявам Ромео и трябва да кажа, че очаквам да сътрудничим плодотворно в нашата комисия. Займете мястото си тук до мен. А сега трябва да изберем втори заместник председател. И пак отбелязвам, че няма промени в присъстващите депутати и техните заместници. Ако настъпят подобни промени, необходимо е незабавно да уведомите секретарята преди гласуването. А сега давам думата за номинация за втори заместник-председател. По системата Трон този пост се пада на ЕКАРЕ. От името на ЕКАРЕ предлагам за втори заместник председател Дачи Мелбайди, бивш министр на културата в Латвия и член на Латвийският национален център по въпроса на културата. Преди това тя е била менажер на Британския съвет в Латвия, отговаряла е също така по културните въпроси в Латвийското Министерство на културата. Била е генерален секретар на Националният комитет за ЮНЕСКО. Работила за ЮНЕСКО в Латвия. Председателката благодаря за тази това кратко представяне на кандидата. Тя е нов член. Хубаво е да знаем кого избираме. И е, трябва да отбележа, че кандидатката Даче Мелбарде, надявам се, че правилно и произнасям името, казва председателката, тя е редовен член на Комисията по култура и образование, попълнила е необходимите декларации за финансови интереси и кодекса на поведение. Така ли е? Да. Тя потвърждава, че е точно така. Бих искал да я попитам също така, съгласна ли е да бъде издигната кандидатурата й? Съгласна и тъй като имаме само един кандидат, предлагам тя да бъде избрана с аплодисменти. разрешете ми да ви поздравя с избирането ви. Надявам се, че ще работим плодотворно заедно и вас ви поканвам да дойдете тук на председател, в председателството. А сега идва ред на третият заместник председател – Имахме разговори във връзка с прилагането на системата ДХОНД и затова предлагам ние да прекъснем работа до сега за известно време, за да може политическите групи да разменят мисли и да стигнат до общо решение. За да не започваме работата на комисията с разногласия. Надявам се, че ще има споразумение за номинирането на третия заместник председател, че за кратко време ще се намери решение. Знам, че тази сутрин имаше резерви по отношение на някои кандидатури. Затова предлагам да, да от, отложим това гласуване. Петра, да, мисля, че много важно е да започнем добре работата в новия мандат, през новия мандат. Но искам да попитам, правилника позволява ли възможността, която предлагате, да не би да нарушим изискването на правилника а, и да може да се сигурни, че учредителното заседание се провежда в съгласие с изискването на правилника. Also es ist so, dass die äh, Правилника не дава так подобна възможност. Избрали сме председател и заместник председатели. Възможно е да отложим по-нататъчното гласуване, за да гарантираме по-нататъчната работа да претече без противоречия. Има ли някой, който е против това предложение? Някой, който иска да се въздържи? В такъв случай сега за сега отлагаме по-нататъчната работа на учредителното заседание за вторник, 23 е, юли в 9 часа сутринта. От 9.30 до 12.30 и след това от, а, а, до 6 след обед. На, 20, на 23 юли е това. Имаме още една точка от дневния ред – най-напред искам да уведомя всички колеги, че на 15 юли понеделник от 7 до 9 след обед се състои първото заседание на нашата комисия. Имаме пакети с документи за добре дошли, в които се съдържа информация за работата на комисията. Е, не знам дали в миналото това е правено, но а, те ще се намират а, в а, вашите чекмеджета. Сега искам да благодаря и на преводачите и очаквам по-нататъчната ни конструктивна съвместна работа. Продължаваме на заседанието на 23.